да поискам и инициирам това изслушване е свързана с прерогативите на комисията в, в рамките на регламента за общите разпоредби и по-конкретно член 58, а именно ресурсите, ресурсите на разположение на комисията. Е, да, за, в техническа помощ на държавите членки за укрепвате е, укрепване техния капацитет за разумно освояване на европейските фондове, както и комисията отговаря за уместното освояване на предприсъединителните фондове в няколко резолюции на парламента, както и при освобождаване от отговорност. Ние сме поискали по от комисията по-сериозна техническа помощ за държавите членки и обмен на добри практики практики за по-добро освояване, по-добро освояване на европейските фондове. Сметната палата в ежегодните си одитни доклади и представя редица препоръки, така че настоящото изслушване трябва да даде възможност на заинтересованите страни да споделят своя опит, а също и да постигнат по-добри резултати. Разбира се, ще изслушаме мненията и на комисията и сметната палата. За заглавието на изслушването разкрива основните цели, които си поставяме, именно първо да се опитаме да очертаем различните проблеми в различни държави членки във връзка с освояването на фондовете и второ, разбира се, да очертаем решения в перспективата на ролята на комисията за добро освояване на фондовете от държавите членки и страните кандидатки. Колеги, уважаема госпожо председател, имаме сериозни основания добре да разгледаме тази, този кръг от теми, като се има предвид, че прилагането на кохезионната политика в този период е, дава основание да помислим за съответните грижи. Още повече, че настоящите суми са 27,7% процента от общите разходи, около 3% повече, отколкото последните години. През 2009, периода 2009 година и започващия период е, имаме 14 при освояване 12, и нещо процента. Имаме близо 2 до 3 пъти по-малко освояване, а би трябвало да очакваме точно обратното в сравнение с предходните периоди. Разликите между държавите членки са много големи по отношение на изразходваните фондове. Е, Литва, Гърция, Португалия имат 8 до 7%, а Ирландия, Румъния, Австрия има дори по-малко от 1%. Друг един аспект е, също буди любопитство е, процента на изпълнение в сравнение с първоначалната прогноза е, за плащанията през 16-та година са само 46% от действителните заявки в сравнение с прогнозата за годината и отново най-низките заявки в е, Нидерландия, Румъния и Харватия е, е, най-високо в класацията се нареждат е, Швеция, Финландия и Полша. Няма да се впускам в подробностите. Предполагам, че всеки от нас има собствено мнение за обясненията. Имахме и нарочен доклад на Сметната палата, който сме обсъждали в различни формати по различни поводи. Няма да ги обобщавам. Очакв... Нека да чуем тях. Това е предвидено по програма. Искам само в този момент да обърна внимание на една основна констатация, която според мен заслужава особено внимание. Имаше съобщение на комисията от март 2014 година, на предходната комисия, с смущаващото заключение, че така наречената машина на сближаване, прилагана успешно от Европейска година, за, до 2008 година работеше е, много добре. Същата тази констатация е включена и в е, документа за размисъл на комисията относно социалното измерение. Само преди няколко месеца видяхме този документ. Очевидно в средата на третата година настоящия кохезионен период сме на същото място. Явно е, кохезионната политика си остава тъпче на едно място, без да е, бележи ускорение в някои случаи, дори по важни показатели има известна, е, известно раздалечаване. Благодаря, госпожо председател. Очаквам с интерес тази значима дискусия. Председателката. Да, имаме сериозни основания да се занимаем с тази тема. Благодаря. Веднага ще дам думата на представителя на Сметната палата. Е, радвам се да видя лицата, обявени в програмата. Понякога се различават. Благодаря, госпожо председател. Трябва да призная, че ние готвим специален доклад за освояването, който надявам се ще излезе в края на февруари идната година. Така че, ако вие говорите за нашите заключения, но аз за сега мога да предложа само някои основни идеи. Основните констатации че се наблюдават проблеми в освояването от 2000-та година. Това започва бавно в началото на програмния период и този документ, който е из, из, излиза парламента относно извлечените поуки, поставя въпроса за затруднението. Моделът не се променя след разширяването. Около 30% от фондовете се изплаща след края на програмния период. За периода 2007-2013 година е, е, е, средствата, кредитите са раз, изразходвани 2 до 3 години по-късно по правилото N плюс 2-3 тук има ограничение на плащането след края на програмния период, но е, това пречи на прилагането на N плюс 2. Няма промяна. Ето, виждате как стоят нещата. Има разминаване между предвидените и изплатените суми. Това е видно и за двата периода. Въпреки промените правните промени между двата периода, модела остава един и същ, включително и между държавите членки. И това, което въжи за единия фонд, регионално развитие другия и фонда за селските райони въжи за двата периода. Този, тази диаграма ясно го показва. Освояването по ИРДФ, нека да видим следващия следващата схема за периода 2006 до 2007-2013 година със 7 годишен период установяваме и освояване само на 70%. 10 години трябва да минат, за да се освоят преопределените средства. Същото се отнася и за другия фонд. Така че в сравнение с предходния, казаното по предходната <clears throat> диаграма въжи и тук е, преди правилото N плюс 2, т.е. периода 2000-2006 година, плащанията продължават няколко години след програмния период. Правилото N плюс 2 въведен за периода 2007-2013 ограничава времето за изразходване на разпределените фондове преди въвеждането на това правило, периода до 2006 продължава, продължи всъщност до 2013 година. Потенциалните заключения. Комисията определя, приема твърде късно рамката и програмата. По определенето на МФР е източник на сериозни затруднения. Тук ще помоля да прегледате и другите ни доклади така че държавите членки трябва да се разпиляват между приключване на стария период и подготовка на новия. Комисията и държавите членки твърде късно констатират слабото освояване е, първо това се установява на ниво държ, държави членки. Може обаче да се, това да се установи и по-рано. Въпреки ежегодните доклади, проблемите не се разрешават или предотвратяват. Комисията предлага много мерки, които държавите членки прилагат, не водят до по-добър резултат. Създават се нарочни инициативи и работни групи за подобряване на освояването. Много от мерките на държавите членки са отразени в законодателството. Всичко това може да доведе до затруднения в 14-20 година промяната на програмите е една от възможните мерки. Понякога е добре да фондовете да бъдат пренасочени, но това винаги трябва да съответства на стратегически цели и програмите на държавите членки работата по освояването не трябва да пречи на добрия финансов менеджмент и съответствие с изискванията и потенциалните ни препоръки са следните. Комисията трябва да приеме законодателна, да приеме законодателна рамка, за да се преодолеят проблемите от припокриването на програмните периоди. Тя трябва своевременно да одобрява съответните регламенти. Това предполага дългосрочно финансово плани... планиране и Новия програмен период би трябвало да започне през 2022 година, за да остане време за приключване и ам, подготовка. И накрая е, комисията трябва да предвиди време в края на програмния период. В момента това е две години, е, а дори в специален, специални случаи до три години. Комисията трябва своевременно да поиска коригиращи мерки. Държавите членки трябва да предвиждат проблемите и да въведат небюрократичен начин за докладване конкретни задачи трябва да бъдат включени като част от покрупна стратегия. Много въпроси са свързани с административния капацитет на държавите членки и комисията трябва да продължи да работи за повишаване на този капацитет за управление на структурните фондове и накрая комисията трябва да приеме цели и показатели в съответствие с евентуално променената логика на оперативните програми трябва да се работи съсредоточено и всеки доклад трябва да включва преглед на въздействието. И само когато има разпределени суми, трябва да се посочват и неусвоените суми. Т така не бива да се прикрива действителното положение. Това трябва да се предвиди за следващия програмен период. Това, госпожо председател, е, са нашите коментари по доклада и предстоящите дейности за февруари. Председателката благодаря. Разчитахме на доклада, но е, очакваме доклада. Сега трябва да дам думата на представителя на Генерална дирекция регионално развитие е, генералният директор е изчезнал по време на акция, както разбирам. Има ли кой да го замести? Ако да, имате думата. Да, нека, нека да чуем. Бях почнала да се тревожа за вас. Но виждам, че сте тук, добре дошли в момента, в който можете да започнете, имате думата. Заповядайте. Добър ден, извинявайте, че е, закъснях, но мисля, че в, в Брюксел трябва да да се загрижи за мобилността. Освен това, проблемите на сигурността, човек от комисията трябва на човек от комисията му трябва 10 минути, за да влезе в тази сграда. А, сега, а, ние закриваме тези програми и ги преглеждаме. А, до края на март получихме докладите на, комис... на държавите членки. А, ние трябва да бъдем много внимателни, да не бързаме. Мога да ви кажа, че Първата програма, която закрихме, беше за Гибралтар. Имаме повече от 20 наблюдения за закриването на програмите. Имаме първите доказателства, че този период се закрива както беше предвидено, но очевидно ще отнема малко повече време за да стане компоне, компетентно. Освен това правим експост оценка и можем да кажем, че има много голяма възвръщаемост на инвестициите. Всяко изразходвано евро е донесло почти 3 евро. Е, вярно е, че всеки регион в Европа е получил се облагодетелства от а, тези а, фондове 2,2 в, в държавите по кохезионните програми, дори в другите държави 0,4% е значително въздействие на нашия фонд върху економическото развитие на тези държави. Вие знаете, че по това време държави, е, регионите на Европейския съюз се справяха и без е, тези фондове е, би било много по-лошо. Опитваме се да намерим правилните стойности. Първите резултати обаче показват, че почти 400 000 малки и средни предприятия, предприятия са получили някаква подкрепа е, ние в много региони възприяхме ефекта на кризите. Също така е, подкрепяме научните изследвания, иновациите, новите технологии и въвеждането им на пазара. Можем да кажем също така, че милиони 200 хиляди нови работни места бяха създадени, но общо взето е вярно, че всъщност става дума за 3 милиона работни места общо. Фондовете продължават да се инвестират в така наречените тесни гърла на економиката, дават се, дават се средства за мрежи, 6000 км пътища, започваме да да подкрепяме градската мобилност, която ми беше проблем, както споменах в началото си. И градските външни райони. Продължаваме от кохезионните фондове с важни проблеми за нашите граждани, доставката на питейна вода, пречистването на отпадните води и така нататък. Започнахме да работим по цифровата Европа. Имаме 15 милиона граждани, които ще се възползват от новите широколентови комуникации. Имаме вече първите оценки от април а, насам, може би през октомври ще имаме по-точни данни. И аз мисля, че ако погледнем периода 14 до 20 година, вече много неща сме включили от това, което научихме в 13-та година. Европейската сметна палата обсъждаме тук с парламента, с държавите членки. Новите елементи, които смятам, че допринасят за по-голямата ефективност на нашите фондове, са свързани с условността, а именно, че трябва да се свързват инвестициите с стратегическите цели, защото всичко това е част от вашия план за развитие. Това показва различните условности, хоризонтални и други мастер планове, генерални планове и предварителни условия. Това, което е много важно, е стратегията за специализация. Като пример, ние се върнахме от Хелсинги, където се опитвахме да намерим доказателства и видяхме, че очевидно е, държави, в които има изоставащи райони, те много голяма полза имат от специализацията, те знаят какво да направят. Провежда се диалог също така, който напредва с, с заинтересуваните лица. Това е един подход отдолу нагоре. Това, което беше много интересно. най-напредналите региони, например Виена, сега заедно а, имаме а, стратегия за специализация, която се опитваме да приложим. Мисля, че трябва да продължим да работим в бъдеще. За първи път а, работата е на добро равнище. Имахме дискусия тук в парламента за конст констатациите, констатациите, които не са идеални, разбира се. Все още трябва да се работи, трябва да се види, да се направи така, че това, което е в програмите да се използва. Естествено, ние работим и проследяваме много внимателно как напредва тази рамка на работата. Естествено, ще можем да разпределим резултатите по-нататък. Искам да кажа също така, че за първи път се обръщаме към градовете. Вие знаете, че а, малка част от а, Фонда за регионално развитие отива в а, градските региони. През септември ще, прие, ще приключим последното си проучване за освяването на фондовете. Виждаме, че това вече се разпростира из цяла Европа, което ни кара холистично да предприемем много повече дейности, тук има инвестиции, тук и там. Опитваме се да разглеждаме проблемите в тяхната цялост, с техните проблеми. И за този период от 14 до 20 година. Прогнозите са не са такива, каквито очаквахме, но виждаме също така подбора на операциите, който значително се увеличава. Имаме около 180 милиарда евро, които се инвестират в тези проекти, но трябва да направим инвестициите по-целенасочени. Това, което научихме от периода от 7-13 година, е, че комисията трябва да работи с всички държави членки и региони. Направихме всичко, което е по силите ни, за да достигнем до всичките региони вярно е, че за периода 14-20 година продължаваме да работим така, имаме по-добро прилагане, което показва, че ние работим по-добре с, с държавите членки. Миналата седмица бях в Букурещ, тук Микаела. Ние работихме за преодоляването на тесни, на тапите, на тесните гърла а, при прилагането на фондовете. Ние работим с, с изоставащи региони, например в Полша с специализация чрез подбирането на регионите. Същото правим и в Румъния. Включихме също така една специална система на мониторинг. Разглеждаме а, годишните доклади за прилагането. Имаме анализ, където се идентифицират програмите, които са в критично състояние, заедно с управляващите прави малки планове за действие, за да може да се подобри организацията, управлението и качеството на управлението. Основният ни принцип е прозрачността. Не, а, сочим с пръсти и не обвиняваме. Имаме мониториращи комитети, които показват, че някои от програмите се забавят. И накрая, мисля, че за следващия период ще предприемем нещо. Това е системата, която е отговорност на държавите членки. Също така се опитахме да програмираме новата система, която да се занимава с подробностите, с потребностите. Работим заедно с TAEX. Използваме много Европейската инвестиционна банка, фондове. В някакъв момент ще се върнем и към това, но на този етап с който помага на държавите членки не само с големи проекти, но и с други проекти. Е, имаме три странни срещи, комисии и само чрез съвместна работа а, може да постигнем нещо. Ще спра тук, за да не ме прекъснете вие и след това ще обясня, ако трябва. Yeah, да, <clears throat> аз тък му исках да ви прекъсна. Но вие не говорихте за ползването на, на средствата. Вие говорихте за други неща, но не говорихте ни за това, което всъщност ни интересува. Да, в Румъния има проблеми, това е така, Колегата от Сметната палата каза, че от 2013 година имаме един и същи проблем. Проблем, който се вижда непрекъснато във всички доклади на Сметната палата. Проблем с освояването на средствата. Не знам дали може тук да се говори за административни мерки целеполагането е добре, всичко това го разбираме, но нека сериозно отново се запитаме какъв е анализът на вашата генерална дирекция по темата освояване на средствата и какво правите за подобряване на ситуацията? Знаем, че всяка страна е специфична, има специфични проблеми, но има и един системен проблем. Така че нека отново се запитаме. Когато погледнем проектите при различните, на различните страни, имаме чувството, че от структурните фондове отиват прекалено много пари, пари за някои проекти и за някои страни. И понякога или парите не се освояват, или пък просто се прахосват за няма нищо. Не исках обаче да вземам думата на господин Пирински. Той първи има право да се изкаже. Благодаря. Uh, Може би Може би да, да задам въпрос. Добре. Аз мислех, че трябва да кажа няколко думи в края. Аз също имах чувството, че господин Попенс не засяга точно темата на изслушването, защото никъде В нашата програма не се говори за периода е изключително 2007-2013 година. Той говори за отворените данни, които се отнасят до настоящия период, отчетен период. период. Той не е бил на наши изслушвания преди и всъщност той не чу моето, моите въведителни бележки, а именно, че освояването процентно погледнато за този отчетен период е три пъти по-малко в сравнение с минали отчетен период. Той доста бързо направи едно въведение и, и, и той спомена, че комисията била разочарована, ако си спомням правилно думата, разочарована от а, начина на освояване на средствите, но а, по принцип сякаш комисията е доволна от нещата така както се случват. Моят общ въпрос е, а, е, а, е, какво прави комисията тук на това изслушване? Е, дали иска да говори сериозно за системния проблем или пък просто прави обща презентация на дейността си. Представителя на, на Сметната палата е хубаво да сподели своите слайдове с господин Попен, защото е, там имаше в тази презентация имаше някои много интересни препоръки, които казваха съвсем ясно, че комисията има по какво да помисли в, е, по отношение на освояването на средствата. Госпожо председател, смятам, че Освояването е проблем, който трябва да се третира както от комисията, така и от държавите членки. Там тря... Тук трябва да има сътрудничество. Е, господин Попенс каза, че комисията смята, че могат да бъдат използвани добри практики, но задължение на комисията по смисъла на член 58 Съдължение на комисията е да въвлича държавите членки в различни дейности, така че а, да се повиши настоящото ниво на освояване на средства. Благодаря. Благодаря. други колеги нямат желание да се изкажат. Може би господин Кретен или господин Попенс. Господин Кретен? А, извинявайте, госпожа Айела Сендер иска думата. Естествено. Моля. Ще говоря на испански. Това, което каза докладчикът е правилно. Аз искам само да добавя следното. И в момента когато говорим за Брексит, когато говорим за бъдещата многогодишна финансова рамка. Има една тема, която е исторически свързана с, въпроса за освояването, а, а именно темата за допълняемостта. Държавите членки трябва да предоставят съфинансиране. Тоест, европейските средства са един резерв за, за крайен случай. Така се разглеждат средствата от Европейския съюз много често. И това е, води началото си от преговорите за макроекономическите условия. Бих искала да попитам господин Попенс до каква степен, до къде през 2017 година държавите членки са стигнали с освояването на средствата. Какво се случва с парите, които не се инвестират? Дали е, те продължават да служат за един вид резерв? Господин Гретен благодаря, госпожо председател. Вие всъщност казахте съвсем точно това, което казахте и аз споделям вашето мнение. Няма анализ на нуждите и понякога се дават прекалено много пари. А, някои региони не знаят просто какво да правят с тези пари, така че то да е нещо разумно. Така че за следващия период, период трябва да помислим именно как да решим тези проблеми. Благодаря. Да, казва председателката, трябва да сме коражли. Господин Попенс. Благодаря. Благодаря за вашите коме, коментари. Най-напред да кажа за нещо за споразумението, в, с, с преговорите по споразумението нещо, за което комисията бе похвалена. Ние започнахме един неформален диалог още преди две години, така че за този период мога да кажа, ние вече бяхме много практически насочени, мислехме за приложението и Сметната палата призна, че новият отчетен период не е перфектен, но има нови елементи и ще привлече нови инвестиции. Ние всъщност преговаряхме много добре и взехме предвид всички подробности на новата регулативна марка, а, рамка. А, държавите членки трябва да създадат нова рамка за постигане на резултати трябва да вземат предвид новите елементи и изисквания, за да може програмите да имат по-добри резултати. Да, наистина, компромис е това, което постигнахме. Става дума за качеството на инвестициите, освояването като такова. Естествено, че анализираме финансовите данни и ние се занимаваме непрекъснато с това. Ето утре ще говоря за прилагането на, за, за развитието на бавното прилагане, на бавното освояване. Надявам се обаче, че качеството за този отчетен период ще е по-добро на освояването. Е, все още ние измерваме напредъка, всъщност около 10% са изразходвани за инвестиции. Има елементи, които комисията не подкрепи много добре, например предварителните плащания N плюс 3, но това е регулативната среда, в която ние работим. Естествено има нужда и от контрол по приложението, ние се опитваме обаче да направим най-доброто с настоящата рамка. Румъния Харватия знаем за тези проблеми, имаме данните. В момента 95% са плащанията. Е, само Гърция има по-големи проблеми, но Румъния и Харватия по-късно приключиха с отчетния период. Така че тук става дума за проблеми за препокриването в, на двата отчетни периода. Зная, че малките страни, като Кипър, като Балтийските страни, където бях, не могат да увеличат своята администрация, но именно това предложи, предложихме на комисарката Крецо, а именно опростяването. Защото в настоящата рамка имаме възможност да се опростят фондовете повече. Има история за това. Но през октомври ще организираме един семинар и ще споделим някои идеи, които все още не са поети. Ние ще обясним тези груп. Има и едно, един, един, един омнибус документ, т.е. документ с различни разпоредби, който цели именно по-нататъчно подобрение на освояването на средствата. Мисля, че това още не е представено в парламента. Някои от проблемите, които ние сме видели до момента, могат да бъдат преодолени именно чрез новата регулативна рамка. Ние сме много активни. Всяка седмица имаме заседание на координаторите и непрекъснато внимаваме как се тълкува регу... регулативната рамка. Ние говорим за големите проблеми, вярно е, трябва много неща още да се подобрят, има какво да се научи от предишния отчетен период – но не е вярно, че не сме активни като комисия, ние сме даже проактивни, ние работим с управителните органи, ние даже се е, занимаваме с проблеми, които не може да контролираме, например държавните субсидии. Ние говорим с властите, ние се опитваме да използваме и техническата помощ, за да се справим с, някои от назованите проблеми, защото управителните органи не могат понякога да разчитат на своите офиси. А, ние работим с а, управителните органи, даваме им определени насоки и казваме кои проекти е хубаво да бъдат финализирани и при, при, приоритизирани. Говорим и за допълняемостта с тях, тъй като има допълнителни програми. Хоризонт, например, там има толкова много възможности, така че трябва да се избегнат дупликациите, дуплиранията на проекти. А, трябва да кажа, че ще продължим така, а, да, ще продължим в тази насока. Освояването има смисъл само когато то е качествено освояване и това е нашето становище. Понякога то се случва бавно, но важно е да е качествено. Имаме и препоръки към отделните страни. Не мога да говоря сега за макроекономическите условия. Това е друг процес, но по-важното е, че всичко е свързано с структурните реформи в държавите членки. А, инвестиции липсват в определени области. И ние изготвяме доклади, изготвяме доклад по сближаването и там също бихте могли да видите за периода 2014 и 2020 година нашите заключения а именно, че някои неща трябва да се променят, но трябва да има и последователност. Има много добри елементи, които трябва да бъдат запазени, според мен, и след 2020 година. Ja, danke. Благодаря вече. Всъщност и на мен не ми хрумва друга. Аз не съм сигурна дали говорим за едно и също, но ще се опитам да уточня в хода на времето. Сега няма смисъл да настоявам повече. Е, за това ще обърнем внимание на конкретните примери за държавите членки. А сега ще дам думата на, на господин Грегерсен, директор на датската служба за управление. Радвам се да ви кажа добре дошъл и без бавене ви давам думата. Благодаря, надявам се. Благодаря да, да, за поканата. Вече 20 години се занимавам с тази дейност, но не съм имал случай да говоря пред вас сега. Е, искам да ви приземя, защото аз съм човек от практиката, изпълнител съм, което означава, че аз също участвам в процесите на изготвяне на програмите и в подготвителните дейности, които осъществяваме ние но по принцип аз съм практик и говоря в качеството на изпълнител. Първо да ви кажа, че ние имаме един орган за управление на всички структурни е, фондове в Дания по отношение на размера, нека да кажа, той отговаря на размера на държавата ни. И сумите, с които работим, ни карат да следим сложността на регламентите и да натрупаме критична маса от знания и умения. За да добиете обща представа, знаете как изглежда Дания, разбира се, но нека да ви покажа регионалните ни центрове. И ето, това са нашите области в страната. Защо ви казвам това? Защото защото това е от е, много важно значение за разбиране на нашата система на управление. Значи ние имаме партньорства, които осъществяват е, контактите между регионите и като политика, и като бизнес, и като изпълнение. И те и, работят с, с пакетите, с които разполагат за съответния период. Виждате червените редове, регионалните секретариати подготвят а, обявяването, търговете и така нататък. Като те правят това от името на съответния регион и действат в рамките на програмата, независимо за кой фонд да говорим изхождайки от интелигентната специализация, за да се търсят онези иновации, които отговарят на тяхната стратегия. След това се обявява търга, из, е, из, избират се победителите или победителя на, базата на критериите. След това ние сме удостоверяващата служба, тази, която дава грантовете, ние сме, така да се каже, лошите ха. Защото докато регионите или областите са добрите, така да се каже, така че тук нещата опират до интелигентен избор и легитимност на базата на съответното място и законността и мониторинга всъщност са задача на ръководеното от мен звено. И това е много важно послание към вас. И изпълнението означава о, отговорност, отчетност и напредък, които да бъдат възложени на хората, които вземат решения. Много е добре, много е важно да имаме сериозни, отговорни партньорства и разбира се да има отчетност за целия период на изпълнение. Има много въпроси, които трябва да поставим тук, но позволете да споделя една полка от моята малка страна и знам, че имам основание да я споделя. А, това е малка северо-западна страна, Дания, наречете я както искате но се надявам, че поне мъничко от нашия опит може да бъде с европейско приложение. Ако гледаме изпълнението, освояването, това е част от нещата. Въпросът е да има резултат не само да следим освояването, но и освояването да води до резултати също и да отговорим на очакванията и надеждите на инвеститорите. Това не е лишено от риск начинание. Напротив, това означава, че инвеститорите рискуват своите пари и европейските пари. Така че риск има когато говорим е, да, за това, че имаме малко грешки и е, това в продължение на години при освояването, това трябва да ви уверя е част от всекидневни усилия, всекидневна работа, всекидневно взаимодействие с крайните получатели, диалог, помощ за тях – но също така и да следим те да поемат своя риск. Второ, това, което се опитваме да правим, е, е да постигнем резултатите, очаквани от програмите на първо място. Всичко това се дължи на нашата форма на работа. Никак не е лесно да ви обясня защо в този или онзи случай сме доволни от постигнатото и да кажем какво е добро управление, солидно управление в духа на европейските фондове. Много неща могат да се кажат, но ето някои от тях. Своевременно одобряване на, и обявяване на програмите. Когато имаме датска програма, да речем започваме през 12-та година с надежда тя да бъде готова 2014. Не чакаме да дойде 2014 година и да приключи програмния период по предходния регламент. Работата по програмата програмиране трябва да започне в момента, в който е възможно и с течение на времето я да уточнявате и сте готови, когато дойде момента за одобрение поне в Дания ние сме в положението, че имаме партньорство за програмата преди да знаем какви ще са конкретно правилата и ще има ли пари. Така че основният момент е, е да започнем своевременно програмиране, за да изхождайки от мисълта къде иска да стигне Дания през следващите седми години. Може да ме попитате каква е логиката на използване на структурните е, фондове в Дания. Те са целенасочени фондове. ОИСР доказва, струва ми, че има различен начин да разглеждаме нещата. И единия подход е къде е силата на регионите в производителността им е, защото, както казва ОИСР, има особено активни и по-изостанали региони. Трябва да бъдем по-проактивни. -по Ние действаме на място, за да можем да постигнем добри резултати. И ако работим само с най-добрите региони, ще вървим отгоре надолу. Но когато започнем работа с по-малките региони, не Франкфурт или Копенхаген или Стокхолм, вие ще видите, че може да се постигне резултат за всеки регион. Всеки регион има потенциал. И така ние трябва да бъдем готови да започнем. Когато имате добра система като нас, когато регионите разработват регионите, трябва да знаят каква е рамката, какви са стимулите, каква ще е целта и те трябва да знаят, че има възможност да бъдат санкционирани, ако се бавят или отклоняват от програмата. Така че в известен смисъл те работят, ние следим да работят добре. При освояването, ако смятаме, че освояват бавно, ние в общия ни комитет им напомняме, че трябва да се работи правилно. Това е нашия комитет за мониторинг. Същото се отнася за целите и съфинансирането. Така че трябва да имаме добри стимули, подходящи инструменти от самото началото. И след това диалог. Не просто диалог. Можем да го наричаме с много имена, но става дума за това да се води диалог на място. Е, трябва да бъде диалог на, на учене едновременно, с, е, учейки се от грешките си, от препоръките на сметната палата, на аудиторите не говорим за това да правим подобни, подобен диалог е, на 6 месеца или когато сме в настроение. Той е постоянно в ход, за да коригираме грешките. И на след 20 години в работа в тази област, от 1994 година насам, с контактите с Метната палата, с комисията, с хората, които отговарят на място, винаги сме постигали чудесен диалог с цел постигане на резултати на място. И това е отрешаващо значение за някои от добрите ни постижения през годините. И сега освояването, за да говорим и за него вече казах, че своевременното започване на програмите е много важно. За мен е също така важно да знам, че програмите са съсредоточени около определени приоритети, изграждане на компетентност, предприемачество, иновации, но по принцип най-доброто за освояването са програми. Програми с дългосрочен на хоризонт на развитие. Не бива до, колкото по-дългосрочни са нещата, толкова по-малко сте податливи на кризи. Това означава, че програмата трябва да почива на широко партньорство от партньори, готови да работят за програмата. Това включва политическото равнище, представители по интереси и изпълнителите, т.е. регионите. Ние всички трябва да сме наясно къде искаме да, какво искаме да постигнем с предприемачеството, какви цели искаме да постигнем. Е, изпълнението на програмите трябва да залегне в дългосрочното ни място и инструментите. В някои региони има, забавя, има забавяне, да речем, на напредъка и те, ако не действат достатъчно бързо, не участват, не се включват в търговете, трябва да ги приканим да се позабързат и мониторинговия комитета за мониторинг трябва да поеме ролята си. Ние е, работим на три месечи и поддържаме постоянен е, диалог с секретарията на регионите и моля, обърнете внимание, когато видите ранни кредити в, и ангажименти в държавите членки, като да речем казват, това са пари предупред, предопределени за еди си какво. Те може да не са активни пари, може да са пасивни. Така че трябва да видите колко договора, колко грантове има и в течение на годините забелязвам, че понякога изоставаме през преход, а, програмния период и може би това трябва да се съпостави с държавите, които работят. Понякога от парламента ни казват, бавите се, изоставете. Важно е да направим разграничение, така че ако стрихно говорим за освояване, нали, това целим, трябва да гледаме какъв брой договори са сключени с бенефициенти – защото напредъка на програмите се изразява в това. Просто да се заделят средства, пред, те, те да бъдат пасивни, латентни за доста време, но това може да се окаже контрапродуктивно в редица случаи. След това трябва да поддържате постоянен диалог за всеки приоритет с регионите или с съответния кандидат за участие в търговете и месечно или седмично трябва да поддържате диалог с тях. И в заключение има много идеи които ние обсъждаме е, с регионите. И аз е, пристигам в този град или онзи, или онзи град и говоря за гъвкавост, за е, а, а, активно действие. Всички ме слушат и кимат, но колко ме разбират е друг въпрос. Трябва да говорим на понятен език, който разбираме всички, раб, не за, Тръгнем ли да говорим за гъвкавост отгоре надолу, отдолу нагоре, упростяване и така нататък. Всички е, познавате тези думи. Е, малко е като, като да слушаш обявите на бинго. И важното е обаче да се работи на място. Не е достатъчно аз и министъра ми да знаем ние какво си представяме под гъвкавост. За някои хора гъвкавост означава означава, е, че е, управляващия орган просто не работи. Е, но това е трудна форма за разбиране. Гъвкавост може да означава да се съглася с господин Попен с цел да получа своевременно одобрение. Аз не харесвам, например, урбанизацията. Ние нямаме градски стратегии в Дания. Нямахме ги преди комисията да ги поиска. Може би може да се оправим без това някакви. Имаме тук едни пари, дали да не отделим 5%, но регламента казва не. Така трябва. Е, две години мога да обсъждам тези програми и да, да без да стигна до резултат. Но ето гъвкавост означава 5%, 5%. Добре, всички да са доволни. И вие, и комисията. Ако ние настояваме, че не, бе, ние такова не искаме, можеше да чакаме до ден днешен за пари. Това е също гъвкавост да одобриш, да приемеш европейската система, за да получим съответен резултат. Нали, господин Попес, не ми се сърдете, че се обръщам към вас. Просто ви цитирам. Мисля, че е хубаво да бъдеш нетърпелив. Ако, сте, ако управлявате на структурен фонд, колкото по-нетърпеливи сте, толкова по-добри резултати ще постигнете. Е, и всички можете да прочетете какво съм ви написал тук и накрая. Това е, което ние разбираме под солидна ориентация. Общ език. Общ език за нас означава всички да разбираме. Нали? Говори се, че това или онова е много секси. Да, така е, но и е необходимо. Но Иначе да се работи на място означава, че всеки проект трябва да отговаря на някакъв стандарт, където всеки фонд, всяко вложение трябва да бъде свързан с всяка дейност, с конкретен резултат и от тук с дългосрочен резултат. Това трябва да покаже критичния анализ на място. Така че а, можем много хубаво да си говорим за резултати тук или в Копенхаген, но в моя офис диалог с проектите това означава. Нашите проекти сега по за резултати и ние трябва да посочим конкретни моменти за всяка стъпка ние не работим, така, надживяхме периода, дай ми ти 5 милиона, аз ще ти сътворя чудо. Вече не работим така. Въпросът е, така мога да постигна по-добър ефект. Но може би ще се наложи да плаща малко повече в определени проекти, защото някои държави членки или проекти по-бавно си научават урока. Да ги изчакам и след това да им кажа, хайде сега, така да се каже, да ги плесна зад врата и да им кажа, действайте. И а, не може просто да, да, да забравяме, че всеки служител трябва да работи ежедневно по тези въпроси. Благодаря от сърце на всички, с които работим заедно през годините. Не, че винаги беше приятно, но беше наистина едно вълнуващо начинание. Благодаря ви много. Благодаря, казва председателката. Беше... И ние се радваме, че можем да ви чуем. А сега ще дам думата на госпожа Агро. Извинявайте, че се намесвам, но аз трябва да напусна. Позволявате ли аз да взема думата накратко? Нямам критични въпроси. Искам само да кажа следното. Казвате, че сте за първи път тук, ако разбрах правилно. Всичко е въпрос на време. Беше въпрос на време и да ви поканим. Мисля, че беше време да, да ви чуем и причината е, е, че точно така трябва да се работи с нашите пари. Имам съвсем практически въпрос. Вие говорите за непрекъснат диалог с регионите, с местните власти това включва ли и двустранна комуникация относно това какви са основните принципи? Вие казахте, че всички говорите общ език, но какво разбирате под гъвкавост? Вие говорите ли, ако не е, ежедневно, все пак периодично с местните хора? какво означава резултат или постижение в този или онзи чест. Сега колежката Айала Сендър също има въпроса. Благодаря, благодаря преди всичко е, Радвам се, че сте тук и можем да чуем опита на един служител – който 94-та година и набира, набира опит и може много добре да ни представите е, върховете и спадовете в тази работа. Поне сте наясно и доясно ни показахте колко сложни са тези неща. С датските представители ние се опитахме, опитваме да въздействаме. Аз искам да попитам с какви показатели постигате краткосрочен резултат. Р... То е е краткосрочно, ежедневно използване на бюджета. И как се съотнася тази ви работа с дългосрочните планирания на бюджета? Защото се задават въпросите как е, когато попитахме как един участник, как работи с показатели, той честно ни каза, че не всички проблеми все още са решени, дори напротив. Понякога нещата не са съпоставими. Моята родина има е, различни, различно разпределение по регионите, но добрите практики си остават добри практики. Да ще започна с регионалния компонент е, всеки от, всяко от нашите звена има секретариат от компетентни хора. Те са също част от партньорството в момента, в, от момента на започване на програмата е, те, след, те изготвят правилата за допустимост и за участие и така нататък. Всичко това те трябва да го знаят е, не по-зле от управит, управляващия орган. Иначе съветите които и консултациите, които дават в процеса на конкурсите и търговете, ще, бъде, ще бъдат непълни защото има запитвания по технически въпроси. Да речем, една от причините може да бъде, че моя състав, моя екип се знае и са на ти с колегите си от регионите. Това разкрива тесните им връзки. Когато има трудности, сложни въпроси и така нататък. Тези, като стъп, възникне такава ситуация, те своевременно идват при нас и ни питат какво мислят, мислим е, по един или друг въпрос, за да не направят някакви грешки. И това продължава. Е, не работим на тази база и ние имаме представители на общините, представители на регионите, на организации по интереси, от различни научни институции. Тези 21 души са на разположение. Те са работили с регионите, така че ние имаме постоянен, постоянен контакт няма проблем, с който да не, който да не можем да разнищим за няколко часа. По другия въпрос, може би имате право, да, може да е трудно, но ние правим две неща в Дания, когато е, се стигне до времето след приключване ако вземем иновативни проекти или в, в, в социалния фонд, е, Нашите показатели трябва да отговарят на показателите по програмата или по заложен, на заложените критерии. Тоест, ако проектът не отговаря на критериите, да речем, иновация, иновативност, искаме повече новаторски компании. А, така и постигаме резултат. Сред краткосрочния ефект е, ще има много кандидати, е, които се самопреценяват като иновативни, но ние разглеждаме кандидатите, е, те минават през статистическия ни институт и следим фирмите, които участват в нашите проекти и търсим дългосрочен ефект за малки и средни предприятия, които са дългосрочно в нашите проекти. Ние работим единствено през рамкови системи, не даваме директно пари, но ние следим предприемачите, фирмите е, как работят те с хората и постигаме е, добри резултати за периода 2007-2014 година на базата на участието на фирмите. Председателката, благодаря много. Сега продължаваме по програмата с госпожа Агро. Благодаря, госпожа председател. Радвам се на посещението тук. За съжаление, нямах референтна дата, до която да внеса документа. Моите документи, не, са, моите иллюстрации не са в а, общия пакет документи, така че имате ги сега, а, но а, изпратете ги в протокола за сегашното заседание. Преди да премина към моето изложение, искам да кажа няколко неща по повод казаното от изказалите се преди мен, което ме ми направи впечатление, особено от представителя на Сметната палата. В проверките не трябва да забравяме, че тези фондове са свързани с, с поемане на фондове, а има промени на място. Това са дългосрочни проекти, които се предприемат от комисията и от други държави членки в партньорство. Това е изключително важно. Тук се фокусира вниманието върху името на намесата и върху истинските резултати. И започвам сега с първия си слайд. Благодаря ви много. Благодаря на датския колега, който ни показа как да си подредим къщичката. Аз съм от държава, която е разделена на две в по-развитите региони които обаче управляват много по-малко ресурси, но имат много повече възможности от гледна точка на администрацията. Тук резултатите са по-добри, както вие знаете. Италия се състои от много региони, които са разделени обаче на северна и южна Италия. Това е неприятно. Южните райони, които получават повечето ресурси, имат повече пречки, които трябва да преодолеят. Има, една, има двояк опит, как може да се стига до бенефициентите на местно равнище, как се случват нещата от 2007 до 2013 година, когато удари кризата, тя се отрази много тежко на Европа и бяха буферирани ефектите на тази криза, така че фондовете всъщност загубиха своята, така да се каже, допълнителност, но както виждате, че в 2014 година има 20% увеличение, 2016 98%, 17 година 101%. Ние всъщност говорим за едно освояване от 104%. И така, от тогава насам, с обществената процедура разглеждаме също така и екологични процедури, с оглед на по-голяма прозрачност, с въвеждането на системи за контрол. Не искам да обсъждаме само освояването на фондовете, а и това как се изразходва разходват тези средства, защото това е основното нещо а, при използването на средствата. Нашите основни цели бяха освояването на тези 34,5 милиарда до, е, евро, в, е, които да се вложат в транспортна на и инфраструктурна програма за оценка на риска и така нататък, също така и за образование може да се включат. Следователно, както справедливо беше посочено от Дания, каква е тази политика, защо имаме такива фондове. Това е една политика, която инвестира в съвсем местни потребности, в една в един регион, който се нуждае от развитие. Всъщност аз ще се заема сега с нещо друго, което всъщност е в сърцевината на нещата и също така е критично а, релевантно във връзка с, с и уместно във връзка с, с освояването. Говорихме за економическата криза, след това економическата криза ме кара да кажа, че същевременно в Италия а, ние а, трябваше да си подредим къщата заради мерките на валутния фонд с строен ефект на регионалните органи на управление в различните региони. Така че тези региони и публичната администрация понесоха бремето на, а, на финансовите ограничения. Един друг фактор, който доведе до трудности, беше самия механизъм. Това е механизъм на реимбурсиране, на възстановяване на средствата. Ние не, говорим за неизразходваните средства, които се пазят в един определен резерв. Когато удари кризата, имаше много малко а, инициатива, за да се реагира проблема и 102% е ключовата фигура тук. Това може да включи всякакви видове а, изразходване на средства. Трябва да се взема предвид също така, че в широк смисъл на думата се отървахме от една много тежка криза, когато разглеждаме тези числа. Още нещо, което може да се види на този слайд. Увеличаването на бюрократичното бреме, много правила, насоки. Същевременно комисията поставя началото на закона в 2030 година ще може да се посочат какви са трудностите. Виждаме тук инвестициите в кохезионните фондове. Можете да видите какви са били в 1994 година и след това как се постигна едно нарастване между 2007 и 2013 година. 13 000 слайда с, с насоки, включително 700 страници регламентиращи текстове. Е, и за тези неправителствени организации нещата станаха много, много сложни. Е, хората настояваха за освояването на фондовете и какви мерки предприе Италия, за да се бори с трудностите от 2007 до 2013 година? От 2011 година започнахме да действаме. Вярно беше малко по-късно това беше по времето на началото на европейския семестър. Между 2011 и 2014 година имаше специални препоръки, в които се казваше, че достатъчно мерки са взети. И това беше първият случай, в, които, в който ние успяхме да задействаме процеса. И така, искам само да напомня, ето същия слайд, ние сме вторите по големина бенефициери на кохезионните фондове. Имаме един от най гъсто заселените е, райони в Европейския съюз, макар че той регион е економически активен. Имахме обаче пълно освояване. Разглеждахме, видяхме този слайд и преди, просто ви давам а, а, фактите, механизмите на реимбурсиране, кризите. Ставаше дума за ниско равнище на управление в сравнение с европейско и национално и регионално равнище. Защо казвам това? Бяха направени много проверки два пъти и се установи, че тези проверки правят управлението много по-трудно. Последния път ситуацията беше както тук. Аз се връщам към по-ранен диапозитив. имаше административна некомпетентност при полското споразумение от 2020 година. То беше подписано доста късно и това отразява ситуацията. Ние не уредихме административното положение, бяха взети много мерки, за да се коригира това. И какви мерки бяха въведени от нас? Първо, националното съфинансиране. Обикновено се оплаквахме от липсата на съфинансиране, но има е, програми, по които това се прави. Италия винаги е давала съфинансиране е, и при това над прага от 2%. Ние си свършихме работата, написахме си домашното и започнахме да работим под националния кохезионен план. Оставихме на страна ресурсите, които можеха по-добре да бъдат изразходвани. Направихме правилните инвестиции в кохезионната политика и оставихме на регионите защото поехме ангажименти ангажирахме комисията с управлението на тези ресурси, които са национални ресурси. Т.е. придържахме се и към буквата, и към духа на а, разпоредбите. Тук се създаде един компенсационен фонд, който помагаше на регионите, които преди се уреждаха по линията на пакта за стабилност, за да може да се а, постигне съгласуваност между а, стъп, фон, фондовете за стабилност и ние бихме желали а, всичките заинтересовани лица да се ангажират и да, в сътрудничество в региона. На последно място, не е по значение, това е последния слайд на първото ми изказване, а именно засилване на ролята на аудиторите в държавите членки, за да може да сме сигурни, че доклада ще може да отговаря на изискванията на комисията. Тук, макар че имахме много трудности, свързани с суспендираното плащане, 16 до 23 месеца беше закъснението. Също така имахме проблеми с липса на ликвидност. Тук имахме много големи трудности. Голям брой проверки не бяха насочени към резултатите, а по-скоро към а, а, спазването на тази купчина закони. А, заповедта дойде както вътре от, на място, така и от комисията и засегна управляващите власти. И ако се върнем в Рига, където се срещнаха директорите, ние говорихме за собствениците сред директорите. Установихме след това нова форма на институционално управ... управление, специално агенцията, свързана с прилагането. Ние по-скоро се занимавахме с прилагане, а не с програмиране. И а, а, ангажирахме 120 души, които трябваше да бъдат специалисти по структурни фондове за да може да се занимават с координацията и с другите държави. Въведохме също така един а, план за засилване на управлението. На всеки момент, във всеки момент имаше план за а, засилване на дейността. А, Портала на прозрачност ви е известен на всички, за да може прозрачността и наличността на информацията да повиши информираността на гражданите за а, възможността да участват в процесите. Освояването не означава финансов а, прогрес. И сега само още няколко неща, съвсем набързо. Като се върна към предишния слайд, искам да ви покажа плана за административните приложения. Това е едно средство, което е уникално за Италия, поне в Европа, и се координира от кабинета на министър-председателя. Тук трябва да се разгледат отделно а, всичките елементи и всичките изисквания. Тогава, когато говорим за административен капацитет, трябва да има план, който трябва да се а, следва не само като управление на фондовете. Ние направихме всичко, което е периферно за а, управлението и това е доста голямо разнообразие. Може би не знаете какво означава това. Структурните фондове и специалистите по тях – имат а, свой жаргон. Ние просто взехме участие в а, групата на по-високо равнище по упростяването. Говорихме също така и за омнибуса. Тогава, когато ви показах на графиката, трябва да се каже, че не успяхме да постигнем значителни резултати и това трябва да се има предвид винаги тогава, когато решаваме какво трябва да направим, работейки тук. И държавите членки трябва да инвестират, комисията трябва да разглежда също така да следи бюджета, тъй като Италия е нетен вносител в случая, допринася а, парите трябва да отидат при бенефициентите. Естествено, проверките трябва да бъдат опростени за държавите членки, то не само за държавната помощ, а за всички видове а, помощ. Искам сега да споделя нещо с доктор Попенс за стратегическа стратегическото значение, тъй като условията ексанте бяха много важни за диагностицирането на нещата е, и то своевременно. Има а, едни деликатни трудности. Ние създадохме резерв за това да се види как трябва да се работи стратегически, не само финансово с средствата. Това е много важно. И разпоредбите бяха много важни, бяха създадени много добри правила, за да отчетат как се а, развиват нещата. Трябва да сме сигурни, че приложението е ефективно ефективно и насочено към резултатите. Не искаме тези фондове просто да създават повече задължения за нас. Те просто трябва да гарантират, че няма възможност да се отделят средства без те да се изразходват, защото ако не се а, изразходват, те просто се възстановяват. И това е съвсем просто и ясно. Разбира се, понякога се появяват грешки и понякога данните <laughs> са такива, че има средства, които не се реимбурсират. Благодаря. Беше. Това наистина беше много интересно въведение в италианската специфика. Благодаря ви за това. А сега госпожа Туадър има думата. Тя е от Румъния и е от Министерството за управление на европейските фондове. Добре дошли. Благодаря. Благодаря за поканата. Не е много лесна ситуацията, защото Румъния е спомената тук в изследването. Не е лесно човек да седи тук и да слуша няколко пъти какви, какви грешки е направил, но така е наистина. А, има трудности. И е трудно и за Харватия, като страни, които последни сме се присъединили, трудно е да спазваме всички изисквания, но е важно да учим едни от други от собствените си грешки. За Румъния на 2007-2013 година това беше първият отчетен период, а това бяха Имахме само опит с предприсъединителните фондове, нещата много бях, бяха много по-различни. За първи път се сблъскахме с правилата за кохезионната политика и имахме специален статус за инфраструктури, големи инфраструктурни проекти, които имаха възможност в рамките на 10 години да бъдат финансирани чрез кохезионната политика, нямаше възможност за тях да се прилагат правилото N плюс 2, N плюс 3. И така, освояването в Румъния беше до около 90%, но е окоръжително е това. През 2012 година Румъния е, беше само, имаше само 7% освояване, така че направихме всичко възможно и в крайна сметка успяхме да освоим повече средства. Темпото се ускори, ускорихме освояването и става дума за, за контроли, за спазване на правилата. Така помогнахме на бенефициентите. Основните актьори са бенефициентите тук. И те трябва да бъдат подкрепени и да бъдат насочвани в процеса на прилагане. Сега ще видим каква ще е какъв ще е процент освояемост, ще го видим в последната версия на декларацията. Но се надяваме нещата да се стабилизират. Нека не забравяме. Освен разходите, които сме подали за комисията, имахме и още един проблем. Това е финансовата корекция, която в Румения достигна 1,3 милиарда евро. Финанси корекции, които бяха съфинансирани и от бюджета. Това е резултат, който не е вероятно най-добрия, но това беше първият ни опит и сега трябва да се получим от това, което направихме добре и там, където сбъркахме. Много добре се справихме с кохезионната политика, особено в финансовата криза. Една от полуките. Това е да се консолидира инфраструктурата. Румъния през 2007 година получи една, един от, Ед, не, е първата страна, която получи одобрение за големи проекти. Например, през 2007 юни получихме одобрение за програмата и едва сега приключваме последните фази на този голям проблем. Не става дума, че не сме си свършили домашната работа, но големи проекти понякога имат нужда от дълга подготовка. И в това надпреварване да не загубим 1 плюс 2 плюс 3 правилото и да имаме добра освояемост, не бива да забравяме в това надпреварване и осигуряване на качеството на проекта. Но заедно с това трябва да се спазват срокове, защото в противен случай парите се губят. Големи проекти – като инфраструктурните проекти понякога не, не се подготвят добре, не се консолидират административните капацитети, за да се управляват такива големи проекти и това рефлектира върху бенефициентите. Защото правилата са сложни. правила се налагат от европейското ниво и освен това от националното ниво потърпевши са бенефициентите. Това е една от причините за ниското освоеване в оперативна програма Транспорт. Ние започнахме да използваме техническата помощ от инвестиционната банка. Ускорихме работата си с Джаспър, благодарение на комисията. Те ни накараха да седнем на масата за преговори, въпреки че ние понякога се дърпахме, но ето имаме диалог и той даде резултати. И едно, може би, от най-хубавите неща, това беше последващата оценка на транспорта, защото бенефициентите започнаха да планират средносрочно и дългосрочно. Още нещо финансовата криза и нивото на кешовите потоци в националния бюджет. Ние на национално равнище искахме да плащаме на бенефициентите и без това не искахме да искаме пари от комисията. 2009-2011 година беше това. Тогава е, Румения страдаше много от кризата и тук е, в този период се получиха големи забавяния за приплащанията на бенефициентите. Имаше проблеми в администрацията, загубихме много колеги, те трябваше да напуснат, имаше уволнение в администрацията, това бяха опитни колеги. И от друга страна, кешовите потоци. Те намаляха и не можахме да подкрепим проектите. Но предприехме мерки и все още използваме тези финансови механизми и всъщност ние плащаме неплатените сметки на бенефициентите от националния бюджет. Те ни дават сметките, ние правим проверки и им плащаме. Тоест поемаме определен риск и плащаме от националния бюджет. Това е един механизъм, който, който въведохме с Министерството за, финанс... за публичните финанси. но тази система работи и така намалихме времето от подаване на заявление за плащане до самото изплащане. 20 дена максимум е срока за плащане. Т.е. за 20 дена максимум бенефициентите си получават парите. Още един проблем, който имахме и се надявам той да е про решен в момента, това е координацията. Нямаше координация на централно равнище. Имахме управителни органи във всички министерства, но нямахме централен орган, който да координира и направлява и да създава една сигурна обстановка за всички управителни органи и, и междинните разплащателни агенции. Сега, заедно с Министерството на регионално развитие, успяхме да подслоним всички управителни органи в нашето министерство. Имаме хоризонтален подход и хоризонтален начин на приложение. Имаме, имахме разлики в прилагането при регионалните оперативни програми и при, например, оперативна програма конкурентоспособност. И най-важното е подкрепата за бенефициентите. Не съм съгласна че те не знаят какво да правят с парите. За съжаление, ние говорим за по-малко развитите е, райони. Седем от 8-те региона са по-малко развити. Те имат по-малък административен е, капацитет и те трябва да бъдат подкрепени. Те трябва да използват всички ресурси, за да постигнат целите на кохезионната политика. И натам работим, за това предприехме тази инициатива за регионите. Сега те доста бързо напредват с много ясни предложения. Предложенията се, се дискутират в региона от всички заинтересовани страни, а ние финансираме инициативата за интелигентната специализация. За тази цел използваме фонд, средства от фонда за регионално развитие. Искам да благодаря още веднъж, напомняйки, че само един от регионите ни не е по-слабо развит. Сега нашите успехи се виждат. Ние обучихме хора, намалихме безработицата, построихме пътища, подкрепихме малките и средни предприятия, особено в много трудните времена на финансовата и економическа криза. Благодаря ви. Благодаря. Е, много благодарим за вашето участие, защото наистина по-слабо развитите региони имат най-голяма нужда от подкрепа. Сега докладчикът има думата за въпроси. Съвсем накратко, госпожо председател. Тези презентации повече или по-малко подкрепят това, което аз в началото се опитах да обрисувам, а именно, че има страни, които са много успешни в освояването на средства. Аз споменах процентите за заявки за плащане от 2016 година като процент на предварителните оценки, например, Швеция, э, е, извинявам, да, Швеция, Финландия, с над 400% бяха по-високи заявленията за плащане, но в други страни, други страни а, почти не могат да дадат заявление за плащане. Ето 6% за за Харватия, Румъния също доста бавно подготвя заявленията за плащания за България. Там има повече успех. Имаме обаче също много проблеми с освояването на средствата. Е, моето заключение е, че цялото това упражнение за освояването трябва да е свързано с целта за насближаването. Правене на проучвания и казване, да, тук има проблеми, а тук има успехи – това всичко не отговаря на въпроса какви спешни мерки трябва да се предприемат от комисията, така че а, да има сближаване, да има повишаване на освоеността. И това, като, както казах, е проблем на системата. Това бе споменато от а, преждеговорившите колеги е, от Сметната палата, късното одобрение, например, на регламента и на финансовата рамка и това произведе резултата, че първите две години на настоящия отчетен период, 2015 и 2016 година, имаше загуба за оперативните програми. Това, което чухме в, от комисията за, във второто изказване, ни кара да мислим, че сме и, идентифицирали най-големият или по-скоро сериозният пропуск от страна на комисията за освояемо, за ниската освояемост. Е, бе казано, че по-качествените проекти и тяхното изготвяне забавя процедурата. Но ето представителят на Дания каза, че е, трябва да сме бързи, трябва да действаме енергично. И понякога е, съвършеното пречи на доброто. Трябва да има добър баланс между оценка, оценката преди одобрението и самото одобрение и вървене напред. Естествено, има риск от измами, от нередности, но ние се намираме така в, в, в една ситуация, където забавянията се повтарят. Ето, Разбираме, че има забавяне с многогодишната финансова рамка. Комисията а, спомена седмия форум за сближаването, но тя не спомена седмия доклад за сближаването, където, което беше един много аналитичен подход за предизвикателствата пред кохезионната политика. Имахме чудесни два дена на анализи и разговори, но не можехме да направим а, ясна оценка на причините за забавянето. А, чудесно беше да чуем тези три презентации. Е, аз съм много доволен, че ги чух, споделям задоволството, но мисля, че комисията дължи много за това да имаме един по-добър и по-успешен процес на а, освояване. Аз също имам въпроси, казва председателката. Италианската колежка много ясно ни а, каза как стоят нещата с регулирането. Сега вие сте броили страниците на регламентите, на, на, на насоките. Да, нещата се увеличават а, е, по отношение на регулирането и това, което са подзаконови регулации и регламенти, те също се увеличават. Господин Попенс, как си представяте вие нещата? Ние говорим ние говорим непрекъснато за опростяването, но би било хубаво, ако поне опростим нещата, като престанем да говорим за опростяването. Сега насоките са важни, но отговорете на този въпрос. Сега въпрос към италианската колежка. Сицилия, Кампания и Калабрия, това са много трудни региони, Там е, има специални екипи. Ние бяхме там 2010-2011 година в кампания. Бяхме в Сицилия преди две години. А, преди това също съм била в Сицилия. И много сме тъжни, защото Италия е една от основателките на Европейския съюз. И въпреки това има големи регионални проблеми. Когато бяхме в кампания, говорихме с управителния орган и нямахме добро впечатление, честно казано. Нямахме... Хич не останахме доволни. Много малко се прави, за да се преодоляват проблемите. Какви са новините, които стигат до вас, за това мерките, които се предприемат дали успяват, дали има по-добро освояване на средствата благодарение на тези мерки. Сега за Румъния. Там все още много трябва да се променя. Това е трудна страна. Вие казахте, бюрокрацията се намалява, администрацията е намалена. Ние обаче виждаме, че след промяна на правителството цялата администрация се сменя. Това все още ли е така? Така ли е и в Румъния? А, всяко правителство назначава нови служители, нови държавни служители. И какво може да направим ние, за да стабилизираме нещата при вас? Сега, Дания, нямам въпроси към вас. Много ни харесва това, което казахте, но може би може вие да ни кажете как вие се справяте с административните изисквания? Как вие се справяте с тази цяла администрация, с тези изисквания? Защо вие се справяте по-добре, а другите не? Господин Попенс, искате ли да започнете. Благодаря, госпожо Гресле. И, и трябва да напусна, да си тръгна след 10 минус И, имах намерение да остана до 5 часа. Хората от екипа ми остават, но трябва да е, не забравяме, че работим в тясна връзка с всички държави, членки и региони, управляващите органи и факт е, че има сериозни разлики в административния капацитет. Ние публикуваме докладите и знаем, че проблема излиза извън страните, извън регионите. Има различни нива на управление. Уредени от Конституцията има различно ниво на подготовка и обучение в различните държави и членки. Така че има неща, които можем да направим и които правим подготовка на регионите. И е, датското споразумение бе първото, което бе прието. Е, простичко, но много ефективно. Това е в началото на периода. Да, значи може. И разбира се, знаем, че положението е различно, но ние се опитваме да работим с всички региони по всякакъв начин, за да постигнем резултат. Вярвайте, не сме ние препени камъка. И вие е, е, е, насоките имат за цел да гарантират правна сигурност, но ние не смятаме, че това е панацея Понякога регионите искат указания, не мога да кажа защо го правим, пък от друга страна ни упрекват, че даваме твърде много насоки. Но упростяването не са просто думи. Ние се опитваме да го постигнем с всеки и да гарантираме през настоящия период. има на, на места, скъпи неща, неща, които могат да се направят по-просто. Не, не, не са просто думи, за това се крият, крие много работа, но за резултатите не говорим само за ориентация към резултати. Ние създаваме огромна рамка, която трябва да бъде зачитано. Нивото на програмиране е много различне. има национални програми, които които обхващат цялата страна и регионални за определена част от страната и навсякъде имаме показатели, имаме резултати, ние работим за, с държавите членки и ще продължаваме да го правим. Ако говорим за бъдещето на тази политика, ще се позова отново на датска, датския опит. Разработваме пакети, опитваме се да очертаем нуждите, да изведем приоритети. И това, което правим и за този период. А, а, гъвкавост не означава гъвкаво работно време на управило на менеджерите, а да отчитаме как стоят нещата. Да, а, има иммиграция, е, има и страх от тероризма, но когато говорим за финансиране, ние представихме новите приоритети в областта на миграцията, защото се надяваме да помогнем и в тази област с времето. За това работим, за това ще продължим да работим с всички европейски партньори, и с парламента, и с сметната палата. Е, да, вие е, уместно казахте, там на летищата понякога не можем да помогнем на нали, малки летища, което е оправдано с оглед на малки и средни предприятия, например. Прави много неща чрез предварителните условия. Благодаря за мастер-плана в Румъния. Това е необходимо и на други места, в други отрасли и ние работим с държавите членки и моля е, отдайте дължимото на комисията в целия този процес, защото ние постигнахме е, начин на работа, който ще остане след 2020 година. Да, необходими са доказателства и работим за това. В края на тази година ще има стратегически доклад на базата на докладите от държавите членки. Е, доклада за сближаването без е, забавен съзнателно нуждаем се от информация и след това да изготвим да, така наречения да е кохезионен доклад и ние трябва да бъдем съвсем конкретни в цифри и факти е, от страна на комисията и за структурните фондове. Ние, както казах, разгледахме различните компоненти е, ние имаме и съобщения, имаме доклади, ще предстоят нови документи и ние много сериозно мислим за бъдещето, но аз съм, това е което мога да кажа. Благодаря за поканата, благодаря за добрите отзиви и е, оставаме. Нека да работим и за бъдеще заедно. Това е нашия апел и нашата молба. Председателката, благодаря. Е, успех е, във вашия ден извън офиса. Е, както разбирам, имате един вид ден за размисъл или производствен е, излет. Е, и въпреки това идвате. Моите уважения. Тогава, ако не възразявате, да започнем с вас. Посочва се един от ораторите. Благодаря, господин Гил Грилсън. Госпожо председател, имам два въпроса Единият е, ако позволите кратък коментар относно персонала. Мисля, мога да потвърдя, и всеки, който е работил с структурните фондове и, рег... и регламентите, може да го потвърди. Е, отрешаващо значение е хората да имат опит в и да работят за изпълнение. Аз го подчертах в а, моето изложение. Аз а, имам възможност течение на година, годините да го видя и в комисията, и в сметната палата. Дори когато е, е, започвахме, ние винаги сме работили с персонал, който е, има опит и, и е, работи за резултат. Не завиждам на държавите членки, които периодично сменят е, персонала. Ние успяваме да задържим хората и това е част от разковничето. А, този регламент набъва непрекъснато, бих казал. Аз могат отчасти да се съглася с казаното, че ние като държави членки искаме повече насоки от комисията, от комисиите, защото от нас се изисква предвидимост и съответствие с регламенти, които понякога не могат да се прочитат дори, трудни са за четене. И ние като държави членки постигаме определени резултати подадени насоки. Аз не смятам, че непременно е много разумно от, държавите, от страна на държавите членки. Ние понякога също трябва да работим с регламента такъв какъвто е, без да искаме насоки и подробни обяснения към регламента по всички въпроси. Като малка държава членка аз не използвам тази част от регламента за крупни инфраструктурни проекти. Ние такива просто нямаме. Така че има редица регламе, регламенти, с които една част от регламентите са по които работим. Но въп... нещата са прости. Ние работим по регламентите и подхождаме към тях, атакуваме ги така да се каже, възприемайки ги като част от живота. Така е. Това е положението. Трябва, ако искате да си похарчите фондовете правилно, трябва да работите по правилата. Всички институции работят така. Това е споделено управление не винаги ни харесва, но така трябва да се работи. Ние влагаме времето в изпълнението на регламентите, а не в обсъждането им. И аз ви казах как работим в ежедневието и ми се струва, че това, което мога да кажа, че разликата между европейската и националната система за финансиране, поне в нашия случай, е, че има няколко нива на контрол в европейската система, докато в националната програма ние работим с нашата сметна палата. И това е основната разлика в смисъл, че ние трябва да бъдем предвидими, да работим по правила, които удовлетворяват изискванията на няколко нива на контрол, но нещата се подобряват. Контролът става все повече част от диалога ни и в който присъства и контрола. И за нас, говоря от нашата позиция, стана възможно да работим адекватно. Ясно е, че регламентът и е раз, ролята на органите и назначаването на органи. В нашия случай това бе процедура в процеса на одобряване и назнач... определяне на управляващ орган. Но у нас това е орган, който управлява европейските фондове от 90-та година така че ако в някои случаи регламентът не харесва на всички, а, ние го приемаме като европейско, европейска уредба. Председателката човек като вас, който 20 години заема един и същи пост е рядкост в Брюксел. На 7 години хората се въртят и после се чудим защо не се получава едно или друго. Продължаваме сега с госпожа Агро и, и давам думата. Благодаря. А, може би аз съм а, също така един пример на а, стабилност. Аз от 17 години работя. Проблемите, пред които бяхме изправени, са свързани е, с 2009 година, например за платите в администрацията бяха намалени с 25%, което а, беше изключително трудно отново да се върнат хората, които напуснаха а, именно затова ние а, приехме една стратегия за публичната администрация с конкретен план за действие, план за изпълнение, който беше прият от 2015 година. Това е в момента се прилага. А, и това е, е включено в администрацията. Не. Нека да кажем, че условността екс-анте ни помогна да въведем система за държавните служители общо. А що се отнася до европейските фондове, ние е, въведохме система за оценка, коя, на базата на която е, всички менеджери, всички държавни служители се оценяват два пъти годишно с система от показатели за работата им. Това е един проект, който ние прилагаме в Министерството на европейските фондове и в сертифициращия орган и всъщност нас ни проследяват. Не винаги обаче този индикатор може да бъде каче, а, количествен, извинете. А, как, а, как да оценим, например, какви суми авторизира лицето, а, ако да кажем плащаме на а, по а, принципа дали нещо е регламентирано, тогава съответното лице, което оценяваме, ще бъде е, заинтересовано да каже да, всичко е наред, всичко е регламентирало. И третата година в момента прилагаме тези резултати и тази система, която произвежда резултати. Реформата в администрацията включва стратегия, която трябва да се прилага до 2020 година и след това. Вече се предприемат конкретни стъпки, ще има и други мерки, които ще трябва да бъдат приети. Много благодаря. Знаем, че трябва да напуснете. Приятен полет. Благодаря, че дойдохте. Моите колеги ще останат тук, защото те могат да останат утре сутрин. Те ще вземат въпросите, които евентуално имате и ще ми ги предадат. Благодаря госпожо председател, госпожа Агро. Вашите въпроси се отнасят за трите региона, за които цитирах в 2007-2013 година. Те бяха подкрепени от конкретна работна група, създадена от италианското правителство и регионалното управление, заедно с комисията, която взе активна роля в това начинание. И Какви бяха действията, които бяха предприяти? 104% от фондовете, 109% за Калабрия. Така че 96 0,6% беше с 0,5% грешка. Всичките им проекти бяха много внимателно проследени и бяха под прага от 2%. И след това от 2014 и 2020 година какво става? управлението останаха едни и същи в Калабрия. Там има известна стабилност. Работната група запази своето ноу-хау от миналото. И така, определено можем да разчитаме на а, доверени и проверени хора в региона. Работната методология също така може да служи за стимул на бъдещата работа. Кампания а, е, има, в, е, беше е, място, където имаше много приемственост и много предаване на опит. Тези показатели бяха използвани при стартирането на проекти. Е, законодателството беше готово около 2014 година. Сицилия избра проекти с ресурси до около 31%, Калабрия 35%, а кампания 54%. Имаше значимо подобрение. Все още не виждаме плащанията все още няма ефект на освояването, има известно забавяне, което се дължи на сложната задача на управляващите, но се намираме в добра фаза, защото проектите са финансирани с съфинансиране – и проектът беше нещо като динамо за 2014 до 2020 година. Тези проекти се изпълняват, защото са съвместими с новата стратегия. Осъзнаваме, че плащанията са особено важен аршин. Както ни показа колегата от Дания, той просто показа как се спазват правилата и ние не се оплакваме за разпоредбите и трябва да видим какви мерки могат да се въведат там. А, що се отнася до нас, в Италия ние имаме перфектните мерки, които се прилагат и проверяваме дали проектите удовлетворяват реални нужди има ние, ние следваме национална стратегия а по отношение на регионите, които изостават, се правят огромни усилия да се ангажираме в диалог с нашите партньори. След това комисията се намеси, за да даде своето одобрение. Сицилия е особен пример при изграждането на университети с други партньори и това ще ни служи за снимо, за стимул, не само за да продължим а, тази програма с стимула от предишни периоди, но и ще има и допълнителни проекти, които ще покажат а, иновационните аспекти. Имаме основни и добри партньори с нас, което ще ни даде възможност да спазим графика. Мога да ви покажа и сега, че вече сме преодолели бурята, работната група ще продължи да работи, но ние съвсем определено се ангажираме с, с диалог с, с властите и този диалог ще бъде много по-структуриран в сравнение с миналото. Всички са си взели поука. Много се радвам, това са добри новини. Благодаря. Продължаваме с програмата с господан Дин Мендес. Той ще представи академичното, академичната перспектива към нашите проблеми. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа следното. А, участвам в една програма, която се занимава от научна гледна точка да осветли проблема с освояването. Има и академична литература за финансовото освояване. Всичко това обаче е много фокусирано върху предишните периоди. Основните фактори са качеството на управление, бенефициентите и особено се занимаваме с кохезионната политика, качеството на предприемачество, политиката, разходите, освояването, политическа нестабилност в някои моменти, особено когато има избори, е, има злоупотреби с фондовете, институционалната структура, централизиране, нецентрализиране, стимули, санкции, N плюс 2, обвързване и необвързване с условия, ниската, ниски административен капацитет, капацитет в някои от новите държави членки и някои аспекти за съответствието се, виж, се, се разглеждат тук. По отношение, по, по отношение на проучването, Вижда се, че освояването е по-бавно било през периода 2007-2013 година в сравнение с предишните периоди. Сметната палата казва обаче, че освояването е било сравнимо. Не знае защо те стигат до това заключение. Може би те са аудитирали други фондове или пък имали, са имали други данни, но така или иначе а, нашето заключение е, че през този период освояването е било по-слабо. Кризата е ключов фактор – но тя е, е облегчена, влиянието е облегчено от съфинансирането, от интервенцията на Европейския съюз, от екипите за прилагане, бързината на системите за приложение, системите за избиране на проекти в България, в Чехия е имало са въведени нови системи за избор на проекти. В други е, държави членки има заостряне на изискванията на национално равнище Харватия, Румъния. В по-положителна светлина се показва централизацията централизираното координиране, изграждането на капацитет, особено в Польша. Чухме и от нашата румънска колежка, че централизирането е било въпрос в по-ранния период в страната. Този слайд показва различните скорости, с които се движи освояването. Хърватия за 2013 и 2016 година има две групи, които са идентифицирани тук. Тук са класифицирани по определен по критерия освояване държавите членки и бързината на освояване между 2013 и 2016 година. Има разлики между държавите членки, ясно е приключването на програмите. Е, приключването е било успешно, що се отнася до съответствие с формалностите, но проучването не анализира качеството на документите и резултатите. Това предстои да се направи. Господин Попинс каза, че докладите по приключване ще бъдат оценени за следващи, през следващите няколко месеца. Финансовото освояване има влияние върху приключването, но то се препокрива с започващи проекти. Казва се, че одитите също е по-добре да се разпределят по време на отчетния период, а не в края, да не се струпват в края. Центъра за компетентност на комисията подкрепя успешно държавите членки. Това е също едно, едно от заключенията. Основни проекти често пъти са били забавени. Това е имало голямо влияние върху разпределението на средствата. Финансовите инструменти също са били забавени, одитните органи не, не са правили одити на финансовите интереси по време на периода, а в края нашето заключение е, че много зависи от управлението на програмите, от административния капацитет започването и приключването на проектите е било трудно за а, управителните органи, особено когато става дума за големи и сложни проекти. Проучването, което направихме в рамките на програмата IQNet, засяга националните и регионални власти и показва опита за 2014-2020 година. Той е по принцип добър, но а, има проблеми, предизвикателства с екипите, с качеството на заявленията, с, с амбициозните проекти. А, освояването тук е по-високо, 40-50% за някои програми, но Плащанията са ограничени, това са повече авансове, аванси. И смятаме, че трябва да сме предпазливи в прогнозите си относно резултатите. Сега, господин Пирински каза, че има проблеми с плащанията. Защо това е така? Има късно забавяне на одобренията на проектите и на програмите. Основен фактор обаче тук е, е забавяне на процеса на одобряване на, на проекти. Това, вече, това го чухме вече, но през 2015 година само една четвърт от а, управителните а, органи и от разплащателните агенции са били номинирани и това естествено забавя контролните системи и самото прилагане на програмите. Това е един от основните фактори, който е също така свързан и с новите изисквания за новия период. Има нови изисквания, свързани с законодателството за борба срещу измамите. Това в, през 2016 година повечето от номинациите са били одобрени. Самия период 2007-2013 година, тук фокусът пада предимно върху приключването на програмите, защото след това започват новите програми, новите приоритети. Тематична цел 4 нисковъглеродна економика. Тук има много нови бенефициенти, нови актьори. Освен това и нови инструменти, нови териториални инструменти, устойчиво развитие, градско развитие, IT, интегрирани инвестиции. Това са дългосрочни периоди, които забавят обаче прилагането финансовите инструменти също <clears throat> се прилагат и бавно, също при тях има забавяне, има подобряване обаче при тяхната структура, има последващи оценки, на базата на които се идентифицира идентифицират нуждите, на които трябва да отговорят инструментите, което пък ще подобри освояването на средствата в бъдеще. Има възстановяване на разходите за бенефициентите едва когато е, те са поели вече своите разходи. Финансовите разходи и финансовата консолидация в някои случаи е било проблем. Е, тук има проблеми с е, валутните курсове, което също оказва, е оказало в някои случаи влияние върху финансирането. Има проблеми с съответствието, с условията, ексанте. И в някои случаи е имало административна тежест прекалено голяма. Има специфични моменти за Брексита в Обединеното кралство, което е забавило някои от е, финансираните проекти. В някои случаи е имало опростяване на разходите, на тръжните процедури, преразпределяне на средствата, координиране на проекти, приоритизиране на структурните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 по отношение на бъдещето на кохезионната политика. Дебатът за реформата започна. Комисията ще публикува предложенията. Ясно е, е, Европейския съюз е подложен на много кризи, които имат влияние и въздействие в обществото неравнопоставеността се задълбочава. Контекстът е много труден за реформата на кохезионната политика. Едно проучване да е направено за кохезионната политика от професор Джон Баклей, Питър Паснар и колеги от Полша това проучване казва, че е необходима политическа воля, ангажимент, солидарност, за да се преодолее териториалното неравенство. Тоест, не само ръст е необходим в Европейския съюз, по отношение на териториалния подход в кохезионната политика, може да се каже, че тук тече дебат. Кохезионната политика трябва да отговори на съответните цели. Тук имаме специфични препоръки към държавите членки. Има изисквания за съответствия и адаптиране към процеса на европейския семестър. Изискването тук е, че европейският семестър трябва да вземе предвид повече териториалния аспект на кохезионната политика. Кохезионната политика не е само инструмент за постигането на целите, а също така и възможност за принос към кохезионния процес кохезионния процес се разглежда като една от най-успешните политики и като задължение заложено в договорите. По отношение на ефективността и има различни резултати тук – има слабости в институционален и политически контекст, има политизиране на разпределянето на средствата, проблеми има с административния капацитет. There's also a debate about ex-ante conditionalities. Uh, they have a strong rationale, various interventions. В Румъния и Италия има много силни условия, предварителни условия за едно добро прилагане. Господин Попенс каза, че е необходимо да има такива условия за успешно освояване на средствата. Говори се за регионалния контекст. Важно тук е да се ограничат предварителните условия в бъдеще и да се съсредоточим върху по-добрата координация на европейско равнище. Трябва е, да се проверят изискванията, задавани от отделните генерални дирекции. На следващо място, като препоръка, предварителните условия не бива да имат формата, формата просто на списък, който трябва да бъде изпълнен а, от регионите, а по-скоро тези изисквания да са съобразени с спецификите и характеристиките на регионите. Опростяването и по-добрите резултати Тук става дума за плащания под формата на опростени опции за разходи. Става дума за въпроса, по който се изчисляват разходите. Друг въпрос тук е, е медийния наратив. Той понякога е отрицателен, Тоест въпросът тук е кохезионната политика да се доведе по-близо до гражданите с положителен дискурс. Деструктивен е дебатът за бюджета и за периодичните реформи на многогодишната финансова рамка. Говори се, че се прахосват пари за грешни приоритети, липса на солидарност, избора на бенефициенти и прекаления фокус на институциите върху съответствието, освобождаването от отговорност има негативни конотации и перцепции, особено когато става дума за финансирането, т.е. липсваща компетентност – от страна на институциите и неправомерни разходи. Съфинансирането е част от общото финансиране. Тук изискванията често се възприемат като пропаганда. Тоест, това е един доста негативен тон в медиите и в обществото. Не винаги нещата са така, но основното заключение, което може да се направи е, че колкото по-силно е едно послание и обвързаността с гражданите, толкова по-добре ще е приложението. Трябва да се съсредоточим повече върху резултатите и влиянието на проектите върху ежедневието на хората. Освен това има дебат за от къвкавостта при реакцията на предизвикателства. Естествено, контекстът тук е многогодишната финансова рамка, има възможности за улесняване както на многогодишната финансова рамка, така и за ползване на национални и европейски резерви. Говорихме за историята на кохезионната политика и чухме, че това е било голямо предизвикателство, тъй като законодателството е много сложно, има различни слоеве законодателство. Италианската, през, италианската презентация имаше един подобен слайд за налагане на слоеве законодателство във времето. Това е един от факторите, които влияят освояването при всеки нов отчетен период. Има и предизвикателства с контрола, грешките водят до критика от бюджетния орган, това води до нови изисквания и това произвежда допълнителна несигурност и държавите членки тогава искат ново тълкуване и нови насоки. Това води до нови процедури и нов риск от грешки. Опростяването е важно на правилата, за това се застъпват управителните органи, това казва и комисията. И повече употреба на опростените разходи. Радикални промени – в управлението се искат от управителните органи, за да се подобри по-доброто разходване на средства, като не важно е тук високия процент на освояване на средствата. Административната тежест се свързва с, управител... с, с управлението на оперативните програми. Опростяванията могат да се основават на оценката на риска, на подхода ориентиран към резултатите, националните правила трябва да са водещи и да са естествено в съответствие с европейските изисквания. Критерии за диференциация – те могат да включват нивото на финансиране, нивото на европейско и национално съфинансиране или процента на кохезионните инвестиции като част или процент от БВП. Други критерии, грешки, нередности, злоупотреби. Друг критерий би могъл да е административния капацитет. Има административни критерии, но има и повече, повече административни индикатори, които могат да бъдат използвани тук. Териториалното измерение трябва да бъде укрепено за бъдеще – особено в контекста на разликите между регионите и, и, и, и липсата на сближаване в време, време на криза. Има нужда от един по-съгласуван съгласуван подход. Предварителната оценка на проектите е важна. Промяната на дискурса, гъвкавостта адаптирането към нови кризи, гъвкавост към гъвкавост за реформиране на програмите. Благодаря. Ja, besten Dank. Wobei ähm, sich mir... Благодаря. Аз се питам Питам, например, вашето за разбиране за освобождаване от отговорност като измама. Е, бих казала, май не сте чели нашите доклади а диференцирано ните доклади е, са все повече на брои много по-целенасочени са за това. Мисля, че и ние бихме гледали по-различно на тези въпроси. Какво имате предвид, като говорите за териториално измерение? Знаете ли, докато хората смятат, като чуят хората извън институциите, докато те не смятат, че това е хубаво, до тогава ще имаме затруднения с комуникацията. В структурните фондове от 7 години предоставяме 400 милиарда евро. 400. Е, не, нали не смятате, че това не води до никакъв резултат? Ние мислим за подобряване на резултатите и като помисля за някои територии, които отдавна получават пари. Прощавайте, Италия, поглеждам, поглеждам Италия. Мисля, че заслужаваме по-добър резултат. Сметната палата ни изпраща 35-36 специални доклада ежегодно и някакси се натрапва представата. Тук също ще погледна и към комисията. Значи има сериозно разминаване с действителността. Преди време бях в Полша и бях просто възхитена от това, което поляците са направили с европейските структурни фондове. И моята критика беше, е, че всички въпро... Е, е, проекти са финансирани от европейски пари без нито злота от полските пари на сега. Като кажа на нашите данакоплатци, е, че в Германия, в Дания вие плащате с ваши пари. Трудно ми е да обясня защо на други места няма и стотинка от е, съответната държава. Няма никаква прошка, всеки ще чуе истината. Имам няколко въпроса. Какъв е вашия опит с административния капацитет? Има много мерки, допълнително пари се дават, е, е, но постоянно констатираме, че е мъчителна история да се подготви администрацията и като е, постигнат определено ниво, хората се разбягват, отиват в консултантски фирми и така нататък и не помагат за освояването на европейските средства. Не е лесно. Така че нашия упрек към комисията и някои държави членки е, че бихме постигнали по-добри резултати, ако се знае, че от самото начало се стремим към тези резултати. Има одобрени проекти, които изведнъж се оказват недостатъчно добри. Има проекти, които са прекрасни. Има проекти, които след това се смятат за половина клинчати. Всичко това пада върху нас. Като оценка, като разглеждане. Това са моите коментари, но разбира се, очакваме и докладчика господин Пирински да изрази мнение. Слушаме ви. Благодаря, госпожо председател. Наистина не искам да правя дълго изказване, защото представянето беше много странно и отчете по достоинство сложността на целия контекст и на предизвикателствата пред Европейския съюз, които очевидно стават все многобройни и сложни. Имам обаче един въпрос към докладчика. Той очерта е, една графика с четири 4 групи страни с различни профили. Ранно, навременно, късно и много късно освояване. Въпросът ми е свързан всъщност с начина по който се оценява освояването, защото в късно освояване попада при него Дания, например, а господина от Дания пред каза в своето изложение, че фактът е, че той говори за поети е, ангажименти и кредити. И Друг аспект на данните, данните е, беше, че стана дума за разминаването между констатациите на сметната палата, които оценяват освояването предходните два периода и неговите констатации за следващия период, когато се очаква подобрение в сравнение с предходния период. Мисля, че тук въпросът е, че правилно трябва да оценим освояването и да го определим. И още нещо. Вие струва ми се споменахте за връзки между съответствието, освояването и резултатите, ако ви разбрах правилно. Какво е съотношението, каква е корелацията и как можем да постигнем хармонизация, вместо да ги изправяме едни срещу други. Благодаря. Колежката Аяла Сендер има думата. Благодаря, госпожо председател. И аз това се питах. Колега Пирински, вие изказахте, изрекохте моите въпроси. И исках да попитам същото, защото след доклада така бях малко изненадана, че Испания попада като среден освоител на средства – Разбира се, всичко зависи от начина на измерване на резултатите. Знае се, че говорим за 7 годишен период, после имаме 1, 2, една, 3 години и в крайна сметка нещата се разбиват до годишен период. А ако през 2013 година бяхме теглили чертата на освояването в Дания, там ще имаме 48-50%. 2015 година, ето ви 100%. А, а ние критикувахме тези 40-50%. Колегата, вярвам, ще се съгласи, но във всеки случай е много сложно. Изчисляваме годишни бюджети от национални правителства. Иначе в Европа имаме допълнителни а, критерии. Моментната снимка може би не е най-добрия инструмент. Извинявайте, сега вече трябва да тръгвам, но колегата Пиренски е, сигурно ще ми разкрие някои от вашите тайни, които ще споделите. А, господин Мендес, благодаря. Първия въпрос за освобождаването от отговорност наистина е въпрос за перцепция, за разбиране. Да, това е необходимо, да, за това се дава правит отчет. А, тук въпросът е как по-скоро медиите приемат това и тук тона е на коментарите е по-скоро негативен, отрицателен. Второ, за териториалния момент. Аз наистина изхождах от доклади на Кохезионния форум и това беше един от ключовите аргументи за кохезионната политика. Тя добива все по отраслови характер, тематичен характер, тематични цели се, които често, което често води до по-малко осмислене на регионално и подрегионално ниво при изготвяне на програмите, така че в много случаи установяваме, че програмния подход не отговарят на териториалните потребности. Основното финансиране отговаря на европейските програми, а не на конкретните нужди. Това отговаря на други аспекти от логиката, като да речем европейския семестър, който подхожда по отраслово ориентирано национална, национален аспект, без да отчита а, конкретно регионите. Ориентацията по резултати, да, тук има голям, голяма промяна. Логиката на участието не е различна. Мисля, че Пребен Грегенсън посочи пример. Програмното като оформяне на е, показателите, инвеститор, инвестиционните приоритети с значително са се подобрили през този период и господин Попенско каза също, но ще видим какви ще са, какво ще е отражението върху постигането на резултати е, раб, има едно рамково начинание и ще видим какви ще са резултатите. Е, така че понякога резултатите наистина се подминават. Така че това ще следим тази година. И накрая различните варианти на периодичността това зависеше, се проистичаше от а, док, докладите за освояване. Знам, че данните са от откритата платформа на комисията с, за два момента, 2013-2016 година. Не зная дали и защо тези данни се различават от други източници, може би трябва да се помисли, но там, където има 95%, е, може би трябва наистина да погледнем. Сега за резултатите на Дания специално е, начина на организация на работата е на базата на данните на освояване от 2013 година. Това е определено като закъсняло освояване, което обаче не е непременно отрицателен коментар. Просто това е, така да се каже, профила, но пък си е решение на Дания да се придържа към този подход, така че не го разбирайте непременно като тревога. Тревога буди, буди много късното освояване е, защото води до загуби на инвестиции в резултат на финансовите корекции. Това е което мога да кажа. Благодаря. Мога само да се съглася колегата, нашия гост от Дания, иска да направи изказване или да реагирате ли искате. Ако желаете, можете. Ако искате, мога да споделя някои от тайните, които прошепнах на госпожа Аяла Сендър в отговори на нейните въпроси. Вярно е, че в началото казах, като сравнявате освояването, е важно да има разбиране че има сериозна разлика към набелязани определени средства, предоставени средства, като поет ангажимент и самите, самото договорно обвързване. В този смисъл комисията е права. Не зная дали е така или не от датския опит сега, не съм се запознал специално, не бях подготвен за въпроса, но когато започнахме периода за 2017 година, 2013 година обиколихме общините и на базата на предходния период до 2006 година събрахме информация. Аз съм работил в тази област и и ние тръгнахме от а, а, различен брой общини и стигнахме до близо 200 общини през 2008 година. Така че базата може да е различна, не отричам. Но когато започваме нов програмен период, нашия опит сочи, че е, това е малко като нова обувка, с която трябва да свикнете, защото сте си свикнали на старите обувки и тя в новите в началото ви стягат малко. Така че много често е, става така, така че и за нас беше така, е, тръгвайки към новите програми в национално ниво. Може да имаше малко закъснение, но там много стриктно се следеше през целия период и от мониторинговия комитет и е, във взаимодействие с е, службите на комисията. И аз лично не съм виждал някакъв риск в това. А, ние приключихме с в N плюс 2, така и беше въведено, като имаме на 6-месечни доклади за всички проекти. Така че поддържаме постоянен диалог. Благодаря председателката, благодаря следващия оратор un commento rapidissimo. Госпожа Гро, съвсем накратко. Аз ще се придържам към темата. Бюджета за общността и кохезионния бюджет се свързани много с повишаването на фондовете, които трябва да се разглеждат. Опита ни учи, че това няма да стане в началото на новия програмен период. Следователно, наистина ще трябва да съсредоточим вниманието си върху това, като се има предвид какво е важно, независимо от това на къде върви кривата и траекторията и а, това, което е важно е N плюс 2, да не се изгубят ресурсите, които инвестират комисията и държавите членки, за да може наистина да има пълно освояване и да може да продължаваме да се фокусираме върху регионалния поток на плащанията. Трябва да установим какво ни учи опита в този период, в който се извършват плащанията след освояването. Благодаря. Искам да благодаря на вас и сега докладчикът има думата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че като заключителни коментари към този много богат дебат може много да се говори. Не искам обаче да бъде изчерпателен от гледна точка да засягам всеки повдигнат въпрос, просто искам да откроя основното разбиране, с което а, ние трябва да останем от тази дискусия. Първото нещо е свързано, според мен, според, с логиката на самата политика на сближаване. Ние трябва да помним, че сближаването, кохезията е економическо, социално и териториално. Казвам това, защото сближаването трябва да е, е свързано с добро, с един добре фокусир, функциониращ единен пазар и с добре функциониращ Европейски съюз. И ние трябва да позиционираме разбирането си за кохезионната политика по начин, по който е, е, логично навързва всички следващи вече програмирани стъпки. И след това смятам, че второто заключение, свързано с понятието за освояване, как е, третираме този показател, който явно най-добре се измерва чрез изразходваните средства и тук се включват огромен брой фактори, общите правила, рамките, бюджетни, небюджетни фактори, времето, в което се прилага тази рамка и административния капацитет на всяка държава и регионалната администрация. Аз мисля, че освояването трябва да бъде нещо като ръководна светлина, ако не е ръководна, поне като сигнална светлина, която а, показва нещо, което е установено съвсем рано и а, се предвиждат за него мерки и съответни реакции. След това преминаваме към действителната рамка на онова, което трябва да дойде, какво функционира, бюджетите и а, програмирането определено ще има отново бързане в последния момент, защото а, не знаем кога ще се появи омнибус. Им, а, многогодишната финансова рамка също има около нея въпросителни. Очевидно тук би трябвало да има едно усещане, че сме изправени пред много интензивен период, пълен с кризи и трябва да се осъзнава че трябва да има и съответната степен на подготовка. От Дания чухме, че те работят още две години преди съответния период и се опитват да приспособят практики, дейности преди е, започването на този период. Но аз мисля, че това наистина трябва да се открои. След това преминаваме към е, преговорите и одобряването на представените програми. Отново тук трябва да се върнем към логиката на сближаването и онова, което се стремим да постигнем. Очевидно тук трябва да има баланс, госпожо председател, между това, да бъдем много скрупулезни за каче... по отношение на качеството на всяка програма за функционалността на всеки управляващ орган и необходимостта да имаме достатъчна динамика за да се движим напред. Аз не споменах самия за забавянията. Това беше споменато от автора на доклада, но определено има проблем, защото 16,8% не са, пред, не са а, посочени, не са назначени. И, а, има опасност 95% оперативни програми да бъдат отменени поради липса на ангажираност съответно трябва да се определят управляващи органи. Просто не е нужно само да се, не е достатъчно само да се регистрира нещо. Има и нова рамка, нов контекст на свързването на структурните и инвестиционните фондове в рамките на европейското 6 месечие, новата рамка, която се създава на комбинация на сливане на кохезионни фондове, на финансови инструменти и така нататък. Това са огромни предизвикателства, нови развития, за които отново е необходимо съответната степен на подготовка, при това в много практичен аспект. Връщайки се отново на това, което Лидия още от самото начало искаше да каже, именно необходимостта комисията да даде много силен тласък и да постави много голям акцент върху много сериозните предизвикателства на кохезионната политика от а, а, начало до край ако си спомняме члена 58, има технически мерки от А до Л, които комисията би трябвало да предприеме по своя инициатива за подготовка и оценка, за да може да се изготвят докладите. Няма да отнема повече от времето ви. Искам да кажа това, което каза господин Попенс във второто си, може би в третото си е, е, изказване, а именно да бъде малко по-внимателни в очакванията си. Той каза, нека да работим заедно. И аз казвам, да, добре, нека да работим заедно, да бъдем си сериозни и заедно да се изправим пред реалните предизвикателства. Аз мисля, че това упражнение може да бъде полезно, ако четем всички тези аспекти да работим много интенсивно заедно, изправени пред големите предизвикателства. Благодаря. Утре ще се занимаваме с Гърция. Господин Метре, генералният директор, ще присъства. Става дума тогава, тогава ще става дума за това докъде са стигнали програмите през настоящия отчетен период. Има седем приоритетни проекта, които сме разглеждали и утре ще говорим за това докъде са стигнали тези проекти и а, как стоят нещата с административния капацитет. Така че този дебат ще продължи и утре в малко по-друга посока. С госпожа Крецо ще говорим по, този, по тази тема. И когато през февруари е, обсъждаме специалния доклад на Сметната палата, пак ще говорим по тази тема. Благодаря ви, благодаря на всички за това, което ни казахте и ще ще се опитам и ние да бъдем полезни на вас, така както вие бяхте полезни днес на нас. Благодаря, утре ще продължим.